Bene, buonasera a tutti. Siamo già in ritardo 7 minuti e mi sembra che i lavori che abbiamo... Добър ден на всички отново. С малко закъснение започваме и имаме много натоварен дневен ред, така че моля колеги да вземете бързо места и да започнем. Е, рапортер... Започваме с стратегията за единния пазар. Докладчик Лара. Давам думата веднага на госпожа докладчицата eh, 20 giovani studenti che, so, che vengono Но искам междувременно да представя група студенти от Полша, Италия и Харватия. Добре дошли! Има също така 15 стажанти от Генерална дирекция Писмен превод на Европейския парламент. Благодаря казва докладчицата. Чудесно, че имаме гости. Тези студенти ще могат днес да научат много за стратегията за единният пазар и ще знаят по-рано какво ще пише утре във вестниците. Има много компромисни изменения, 23 по-конкретно. Това означава, че сме достигнали до консенсус по много въпроси. Аз съм Убедена, че вътрешният пазар подпомага развитието и растежа на Европейският съюз и също така за сриването на нетарифните бариери. Няма да обяснявам в подробности всички компромисни изменения, тъй като всички разполагате с текста. Искам само да подчертая, че успяхме да намерим компромис с групата на ЕКР по повод на ДДС-то. Намерихме добро и за двете страни разрешение и сега можем да продължим работа. Подкрепихме също така и някои от процедурите, насочени към по-малко административно бреме на плещите на малките и средни предприятия. Защитата на потребителите е гарантирана с така наречените указания за происход. Така, това, което познаваме като made in, направено еди къде си. И не на последно място, разбира се, новаторството. Успяхме да стигнем до общи дефиниции на много понятия. И целта всъщност на това бе да улесни разбирането на понятията, как, както са използвани те в контекста малки и средни предприятия, например, или споделена економика и други важни фактори за единият вътрешен пазар. Всички тези компромисни изменения, смятам аз, ще дадат желания резултат и това ще се разбере още утре, когато ще гласуваме. Сега съм на ваше разположение за отговори на въпроси, ако имате. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви и за така добре структурираното изложение на вашия доклад. Сега давам думата на докладчиците на сянка. Like Госпожа Мици, благодаря на Лара и на всички останали колеги за съдействието по работата на този стратегически доклад. Обстановката бе много приятна за работа. Много политически групи започнаха пътуването си към общото становище от много различни точки, но в крайна сметка стигнахме до компромис, който благоприятства всички ни. И разбира се, на първо място самият единен пазар. 23-те компромисни изменения са приети или поне организирани като пакет. Разбира се, от гледна точка на социалистите и демократите не всичко бе постигнато 100%, но смятаме, че резултатът е балансиран и така и очакваме да, се, да стане ясно утре по време на гласуването. Имахме много малко време, графикът бе изключително натоварен. Бихме искали да можем да обсъждаме по-продължително, но не можа да се получи този път и ние се примирихме. Компромисите до голяма степен са приемливи за нас, както вече казах, само с някои изключения, като например РИФИТ, директивата за по-добро управление, за стандартизирането, социалната економика – и някои други въпроси, които не успяха да бъдат включени. Но се надявам, че крайният вариант на текста ще се умее до някаква, до една или друга степен да включи и тези липсващи елементи. В крайна сметка оценката ми е положителна. Ehm, Благодаря. Сега има думата докладчикът на екара. Uh, Благодаря. Аз също искам да поблагодаря на докладчицата за е, огромната е, работа по този доклад, както и за забележителното и сътрудничество с останалите докладчици в сянка. Ние също сме на позиция да защитим е, компромиса, въпреки че не всички наши бележки бяха приети. Някои от най-положителните елементи на доклада са включително, са така наречената споделена споделена економика, която ще се превърне най-вероятно в новият економически модел на бъдещето. Економиката и економическия ръст на 21 век ще зависят от нея. Разбира се, са необходими са ни съответните ле, законови инструменти и ще продължим най-напред с директивата РЕФИТ за по-добро законодателство и крайният резултат трябва да бъде приложим както за големите, така и за малките и средни предприятия. Знаем всички, че единият пазар благоприятства повече големите фирми, отколкото малките. И това всъщност дава, е, също дава общата представа, че единият пазар в Европа е замислен само за големите фирми. Така че следва да се замислим как бихме могли да преструктурираме работата си, за да бъде единият пазар полезен и за малките и средни предприятия. Смятам, че данъчните системи на държавите членки могат да бъдат използвани по-разумно И в заключение мога да ви кажа, че ще гласуваме за целият доклад с изключение на някои изменения. Някои изменения най-вероятно ще се наложи да гласуваме против, като например указанията за географски происход. Ние смятаме, че това няма да бъде възможно в едно близко до средно бъдеще и няма да е възможно да проследим всички съставки на продуктите, за да гарантираме маркировката. По повод изобщо на маркировката смятаме, че трябва да има повече видове етикети, за да са наясно потребителите какво точно потребяват. Това може, разбира се, да затрудни единният пазар, но пък ще има други положителни резултати. И само още веднъж да подчертая, че ще подкрепим доклада като цяло и ще се опитаме да прокараме идеята за указания за происход не само на земеделските, а и на неземеделските продукти. Опитваме се да разберем в какво се изразява предимството в какво се изразява предимството на тези указания. Мога да разбера защо шампанското се произвежда в един определен географски район заради климата му, но не мога да разбера защо, например, една кола може да бъде произведена в един град, а не в друг. Е, така или иначе, това вече сме го довели до знанието на докладчицата и тя знае, че няма да подкрепим тези конкретни изменения, но че може да разчита на обща подкрепа за доклада от наша страна. Благодаря. Е, Благодаря ви, господин Далтон. От името на Алде има думата. Uh, that... Благодаря. Започвам и аз с благодарности към докладчицата. Всички сме на мнение, че резултатът е задоволителен. Поздравление за големия брой компромисни изменения. Все пак, някои от измененията, 9, 19, 20 и 22, тези изменения най-вероятно няма да получат нашата подкрепа. 23-то изменение до известна степен също. Но за 19-то, 21 то и 22 то мога да ви кажа още от сега, че ще искаме да бъдат пренаписани. Ние още от самото начало а, бяхме за а, разписването на доклада по положителен по-скоро, отколкото по отрицателен начин, особено в случая на споделената економика. Не можем да подкрепим и изменението за направено в указанието за географски происход. Според нас това ще ни даде възможност да направим преглед на съществуващото разпределение и да преосмислим дали е подходящо да продължаваме да го поддържаме и днес. Смятам, че 22 изменение по този повод е недостатъчно амбициозно и трябва да бъде пренаписано. Благодаря. E, ehm, Няма никой от групата ГУЕ госпожа Редда от Зелените не е тук, но от нейно от името на Зелените ще вземе думата колегата. Благодаря. Благодаря на докладчика за това, че се съобрази с нашите препоръки за отворени стандарти, споделена и економика и набиране на идеи чрез е, интернет покани. Имаме някои възражения, особено свържени с геоблокирането. То е недостатъчно амбициозно редактирано в текста. Смятаме също така, че трябва да си поставим точно конкретни и амбициозни цели за преодоляване на това геоблокиране. Смятаме, че нашата парламентарна комисия трябва да бъде по-стрикна и амбициозна в защитата на правата на потребителите относно информацията, с която трябва да разполагат за продуктите. Това не значи повече административно бреме за производителите или поне не задължително. А за малките и средни предприятия Съгласни сме, че това е също важен въпрос, както и въпросът с фитосанитарните продукти. Изменение 219 и 220 са проблематични за нас, защото Смятаме, че формулировката им може да бъде редактирана с положителен словоред. Благодаря. Благодаря, колега Албрехт. И сега дуваме, давам думата на групата на Европа на свободата и пряка демокрация. Е, е е Благодаря ви, Господин председател, благодаря на докладчика за отличната работа. Смятам, че текстът е добър, но може да бъде допълнително подобрен. Важно е да не забравяме, че в този текст акцента се поставя върху гражданите, потребителите и работниците – Важно е обаче да обърнем внимание и на пазара, който трябва да позволява растеж е, на малките и средни предприятия. Харесва ни е възприятие тук подход във връзка с поделената економика. Същевременно обаче ще трябва да защитаваме интереса на всички, които работят на пазара. Ето защо приканваме законодателя да положи усилия, за да приеме законодателство, което да доведе до бързи промени в сектора. Нуждаем се от гъвкаво законодателство, което да ни позволи да вземем предвид и новите форми на заетост. Удовлетворени сме от искането за законодателна намеса да не трябва да се стига до възпрепятстване на свободното движение на услуги. Имаме отлични продукти, които се произвеждат в Европа и те трябва да може да циркулират. Благодаря и за усилията, които са положени по отношение на етикетирането. Необходимо е на етикетите да се предоставя допълнителна информация за потребителите. Така те могат да направят информиран избор, когато закупуват даден продукт. Обезпокоени сме обаче от възможността за производство на лекарствени продукти преди да е изтекал съответния патент. Внесохме няколко изменения в това отношение и се надяваме, че те ще бъдат подкрепени по време на гласуването. Ако те бъдат подкрепени, ще може да гарантираме производствените цикли в Европа. Благодаря ви, казва председателят. Не виждам никого от следващата политическа група, което означава, че може да продължим с коментари от депутатите в залата. Господин Шваб, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на колежката Лара Коми за нейната работа. Европейския парламент ще може да използва ефективно доклада й. Той ще е изключително полезен до пълното изграждане на вътрешния пазар. Подкрепяме доклада. Смятаме, че вътрешния пазар трябва да се прилага по един и същи начин за всички европейски граждани, без значение дали те живеят в южната или в северната част на континента. В доклада се посочват и някои политически аспекти. Колегата от Зелените се спря на някой от тях така, например, генеричните лекарства. Генеричните лекарства са в компетенциите на парламентарната комисия по здравеопазване. Упоменат беше въпроса за етикетирането и упоменаването на происхода на въпросната стока. За нас е важно в настоящия доклад да може да се удовлетворят максимално интересите на всички, за да може той да получи подкрепа от целия политически спектър. Благодаря ви. Колежката Грапини, заповядайте. Благодаря, Никола. напред бих искала да благодаря на госпожа Коми, както и на Марлен. Вие приехте участието на интергрупата за малките и средни предприятия. Имахме представители на много МСП, които изложиха становището си по доклада. Двамата докладчици оцениха високо възможността да влязат в контакт с представителите на реалната економика. Аз се радвам, че 20 от моите изменения бяха включени в компромисните такива. 8 изменения обаче не бяха включени. Нека ви напомня, че целта на тези изменения е да се подпомогнат малките и средни предприятия. Това беше основната ми цел – Надявам се, че чрез този доклад на пазара ще се възцари повече равноправие. Бих искал да поканя господин Далтон на покафе, за да го убедя, че не само шампанското трябва да се ползва от а, етикета защитен географски происход. А, да не забравяме различните региони, в които има и специална глина, от която могат да се произвеждат много керамични продукти. Те, тези региони също заслужават да получат това лого. Председателят. Преди да дам отново думата на докладчика Лара Коми, бих искал да я поздравя от името на моята група за отличната й работа. Ние също смятаме, че текстът е добре балансиран и се надяваме, че той ще получи широка подкрепа. Всички ние се опитваме да стигнем до компромис, в който да отразим интересите на всички. За мен наистина е удоволствие, че наименованието за происход бе включено. Ще гласуваме утре настоящия доклад, което е изключително важно. Сега нека отново да чуем докладчика. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да внеса малко яснота по отношение на лекарствените продукти. Не искам да навлизам в подробности, защото, както знаете, ще имаме специално проучване по темата. След като излезе проучването, ще може да разберем и точните причини, поради които бизнеса желая да се прави такова разграничение между генеричните и негенеричните продукти. Системата работи добре в държавите членки. А относно казаното във връзка с географските наименования, аз работя тук вече от 7 години, участвала съм в различни дискусии и си спомням, че последния път, когато обсъждахме темата, разполагахме и с оценка на въздействието, която трябваше да докаже значението на, на тези наименования за потребителите – Наименованията за происход са от съществено значение и за малките и средни предприятия. Потребителите също желаят да са запознати с происхода на стоката, която купуват. Тук не става въпрос за разделяне на пазара, а за защита на потребителите в рамките на вътрешния пазар. Не виждам нищо лошо в това да се посочи, че даден продукт е произведен в една, а не в друга държава. Потребителите имат право на избор, те могат да решават за какво да харчат парите си. Ето защо благодаря на всички, които се изказаха. Очаквам с нетърпение гласуването на доклада утре. Надявам се да стигнем до консенсус. Председателят. Благодаря на докладчика. В такъв случай сега преминаваме нататък към следващата точка от дневния ред. Доклад относно прилагането на директивата за почтенските услуги. Докладчик е Люси Андерсън. Заповядайте. Благодаря ви. Изключително интересен доклад и интересно беше сътрудничеството ни. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря на групата за единния цифров пазар, която вчера проведе изключително ползотворна дискусия за колетните пратки. Благодаря на всички, които внесоха изменения. 53 получихме от различните политически групи, което е а, изключително важно. Много въпроси бяха повдигнати чрез измененията и аз се надявам, че това ще доведе до изготвянето на по-ясно становище. Ще се опитаме да включим колкото се може повече компромисни изменения. Ще направим така, че всички предложения да бъдат включени. Държавите членки трябва да могат да се възползват от директивата, но ще трябва също така да я приведат и правилно в изпълнение. Това бе посочено в много от измененията. Прилагането на практика на директивата зависи от държавите членки. В тях има доста различия към момента. Ще видим какъв ще бъде конкретният текст в това отношение, но просто исках да посоча, че получих интересни предложения. Позовава се значението на колетните пратки и връзката между почтенските услуги и колетните пратки. Както казахме вчера, трябва да отговорим на увеличените колетни пратки на континента. Това трябва да се направи при осигуряване на по-голяма прозрачност за бизнеса и за потребителите. Измененията изискват също така да се въведе процедура във връзка с някои по-дребни искове и да се уреди въпрос за държавите, които не са приложили правилно а, директивата за онлайн решаването на спорове. Акцент се поставя върху устойчивостта на сектора като цяло като се насърчава професионалната квалификация и обучението в това отношение. Получихме изменения във връзка с пречките за навлизането на пазара на нови оператори. Необходимо е в това отношение да има равно третиране. В първоначалния вариант на компромисните изменения, който ви разпространихме вчера, бяха упоменати различните аспекти. Ние в последствие обсъдихме въпроса. Най-вероятно текстът ще бъде допълнително изменен. Просто исках отново да благодаря на всички. Изключително важен сектор, изключително важна тема и е добре, че всички от парламентарната комисия се включиха в изготвянето на становището. Благодаря ви, госпожо Андерсън. Сега да чуем докладчиците в сянка. Господин Um, Госпожа, извинете. Благодаря ти, Люси. Действително темата е изключително важна, защото почтенските и колетните услуги се отразяват значително на единния пазар. Отразяват се и на цифровия му аспект – ето защо всички ние трябва да направим така, че единния пазар да може да действа правилно. Благодаря на Люси за проекто становището. Обсъждихме, обсъдихме го неколкократно. Изключително добро проекто становище, което е добра изходна точка за нашите дискусии. Няколко неща искам да кажа. Първо, трябва да преценим дали целите на директивата, като например постигането на единен пазар за почтенски услуги, дали, да проверим дали това изискване е изпълнено, защото към момента смятам, че не е. Имаме 28 отделни пазара на територията на Европейския съюз. Разполагаме изработен документ на Европейската комисия – относно задължението за универсална услуга. Този работен документ на комисията се прилага различно в различните държави членки, което допринася за още по-голямата неяснота. 28 различни пазара, в които операторите действат в рамките само на националния пазар. Границите действително са такива. И не трябва да се стига до там те да водят до допълнителни разходи. Това беше първото нещо. На второ място, транспонирането. Европейската комисия предостави предостатъчно време на държавите членки да транспонират директивата. Две години минаха, откакто мина крайната дата залегнала в директивата, две години от публикуването на доклада и като че ли нивото на транспониране е съвсем не е високо. Доколкото знам, има две производства за нарушение срещу държави членки, заведени от Европейската комисия, но ако погледнем по-подробно нивата на транспониране, ще видим, че дори в държавите, в които директивата е транспонирана, това не е направено както трябва. Има структурно разделяне на регулаторните функции от а, функциите свързани с контрола. Но най-вече има прекомерно много пречки за операторите. Както и вие споменахте, те трудно получават достъп до пазара и за това трябва малко по-интензивно да работим в това отношение. Относно достъпа до инфраструктура и специфичните изисквания, които имат за цел да подпомагат операторите. В това отношение Европейската комисия заяви, че 11 държави членки въвеждат изисквания, които дублират вече съществуващите такива. Това е посочено в работния документ на Европейската комисия. Не искам да се разпростирам върху транспонирането, в своето изказване, ще внеса няколко изменения в този смисъл. Третото нещо, което искам да кажа. Комисията се занимава и с въпросите на цифровия пазар. Ето защо смятам, че трябва да помисли малко по-дългосрочно за колетните пратки. Неефективността на пазара води до това, големите компании скоро да се превърнат и в компании за доставки. Пример Амазон. Амазон заяви, че ще изгради общо европейска мрежа за доставка на колети. Не, че гледам на това като на заплаха, но би ми се искало да помислим как да увеличим ефективността на колетния пазар. Нека да обсъдим различните законодателни режими за почтенските услуги, за колетните пратки, да направим така, че за бизнеса да е по-лесно да работи на пазара. Правата на потребителите са защитени в по-голяма степен – когато те получават почтенска пратка и не са чак до там защитени, когато получават колетна пратка. Но на практика се получава обратното. Люси, аз просто задавам въпроси и очаквам да открием заедно отговори, да намерим заедно решения. На работната група бе направено предложение за задължения, които да се поемат при навлизането на пазара. Всички ние трябва да помислим за някакви идеи, революционни такива. Извинявам се. Наистина смятам, че е крайно време да подобрим състоянието на пазара, защото като че ли е, доста устарели са вече методите му на работа. Благодаря ви. Господин... Шановни панство, я również... Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз също бих искал най-напред да благодаря на госпожа докладчика, госпожа Люси Андерсен. Бих искала да благодаря и на докладчите в Сянка, които работиха съвместно с нея по проекто становището. Разбира се, аз също се запознах с подготвените компромиси и бих искала да ви благодаря за това, че сте включили и моите изменения в компромисните си изменения, особено в унези, които са свързани с качеството на почтенските услуги и в частност на трансграничните почтенски услуги. Нямам други конкретни коментари, но бих искал да подчертая фактът, че комисията е призована да гарантира призвава всъщност да се гарантират качествени условия на труд на служителите, работещи в почтенските услуги. Не мисля, че тук комисията надхвърля своите правомощия. Смятам, че държавите членки са отговорни за подобни въпроси, а не Европейската комисия. Знам, че ще продължаваме да работим по становището и се надявам да постигнем напредък и по въпроса, който току-що споменах. Благодаря ви. Благодаря, господин Чезък. От името на Ауде. Колегата Локегард. Благодаря ви, господин председател. От името на групата на АОД също бих искал най-напред да благодаря на госпожа докладчика за работата и до момента на двете заседания, на които участва, вече беше проявена много добра воля, много добър дух на сътрудничество. Мисля, че е справедливо да признаем, че поне в този случай ние от групата на АОД споделяме до голяма степен позицията на НП. Госпожа Тун вече каза доста част от важните неща до момента. Трябва действително да се съсредоточим върху пазара и начинът по който той функционира или не функционира в някои от държавите членки. И мисля, че чрез този доклад трябва преди всичко да изпрати много ясно послание към Европейската комисия и към всички останали, че искаме пазара да функционира по-добре. Друг от коментар на госпожа Тун беше предложението за въвеждане или за внасяне на няколко изменения, които да са по-насочени към бъдещето на пазара. посетих Съединените щати с делегация на Комисията по заетост, за да разгледаме практиките на Амазон и на други компании. Може да имате своето мнение за това как работят тези компании от гледна точка на служителите, но трябва да си признаем, че това е бъдещето и трябва да вземем този факт, когато разглеждаме нашия собствен европейски пазар на почтенските услуги. И може би в някакъв момент трябва да отразим това бъдеще. Не го споменахме по-рано днес, но може би ще е добра идея да обмислим и бъд как ще изглежда този пазар за бъдеще. Няма да продължавам дискусията на този етап. Пак повтарям, много отблизо следим дискусията. Позицията ни е много сходна с тази на НП. А като цяло докладчика проявява добра воля и съм убеден, че ще успеем да постигнем един доста качествен доклад. Благодаря ви. Bene, grazie all'onorevole Lockegaard. Е- Благодаря ви, колега Локегард, не виждам да присъстват другите докладчици в сянка от другите политически групи. В такъв случай ще попитам Люси иска ли да вземе думата за коментар. Имате думата. Благодаря ви за много полезните коментари, които допринесоха към разискването, което вече проведохме. Напълно съм съгласна с Роза. Цифровият аспект трябва да бъде отразен и трябва да е част от нашата работа и се надявам да успеем да го постигнем. Сетам също така, че въпросът за целите на транспонирането може да стане по-видима чрез преразглеждане на постигнатите компромиси и съм съгласен, че прекалено много се съсредоточаваме върху националното равнище и недостатъчно на трансграничното по принцип. И ако ние не бъдем внимание на трансграничен аспект, никой няма да го стори. Благодаря ви всички направени коментари. Благодаря ви също така и за коментара за дългосрочната перспектива и за дължението за достъп на колегата от ЕКР също бих искал да благодаря. Смятам, че въпроса за служителите винаги ще бъде доста чувствителен, но е важно да знаем кой носи отговорността. И това до известна степен е свързано и с коментара направен от колегата от Ауде. ние винаги сме насочени към по-добро функциониране на базара и за целта трябва да изпратим послание към всички участници. А, по въпроса за Съединените щати и Амазон, напълно съм а, съгласен. Това е бъдещето, но всичко трябва да се прави при много достойни условия. Това е в интерес на всички. И а, мисля, че не се опитваме да отричаме развитието на пазара и на търговските практики, но смятам, всичко трябва да се осъществява при, пак казвам, достойни условия. Благодаря, госпожо Андерсон. Бих искал да знам дали Европейската комисия иска да вземе думата. Заповядайте. You, Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на всички взели участие в а, днешното разискване. Радвам се, че досието привлича толкова силен интерес в Европейски парламент и би трябвало, тъй като това е важна тема както за предприятията, така и за гражданите на Европейския съюз. Когато Луси представи за първи път а, а, доклада си, тя каза, че тук а, се споменава дългосрочна перспектива на пазара, промяната на колетните практики предвид а, цифровите технологии. Аз съм съгласна. Така че като цяло имаме единодушие по това, кои са основните елементи. Госпожа Холцен Тун отбеляза, е, че не всички цели на директивата са били изпълнени особено по отношение на единият пазар. На времето казахме, че има две основни цели на тази директива. Първата е подобряване на ефикасността на системата, подобряване на качеството на услугите, които се предоставят на гражданите. Тоест, като цяло почтите услуги трябва да са по-голяма степен ориентирани към потребителите. Но от друга страна трябваше а, да се гарантира и рентабилността, защото когато започна реформата, само двама от предоставчиците на почтенски услуги в Европа изобщо бяха печеливши компании. От друга страна, трябваше да се въведат нови правила за конкуренция, за да може да се гарантира тази необходима рентабилност. И в а, случаят, в който няма възможност за конкуренция, тогава се а, влиза в сила задължението за предоставяне на универсална услуга. Както с, пълна, с пълно право казахте, изпълнението и транспонирането на директивата не винаги беше толкова ефикасно, колкото ние искахме. Не винаги е лесно за нови оператори да наблязат на пазара, а също така има и елемент на заместване и непосредственост пазарът не изглежда много по-различно, колкото помните, когато изготвихме директивата. И третата цел по принцип беше да изграждане на единния пазар, но по това време това не беше чак толкова важна тема. Но днес а, съм напълно съгласна с вас. Ако погледнем днешните а, нужди на гражданите и на предприятията, това е в много по-голяма степен са колетни практики, отколкото почтенски пратки. И в, този, и в този контекст се оказва, че трансграничният аспект е много по-важен. Ако искате да разработвате бизнеса си онлайн, ако искате да продавате в а, други държави членки. Няма как да го направите, ако няма ефикасни колектни практики или поне не може да продавате толкова много, колкото бихте могли, ако имаше ефикасни трансгранични колектни пратки. Така че ми се струва, че нашите цели леко са променили с развитието на пазара. По самото транспониране, както вече казах, ние самите в комисията смятаме, че редица държави членки може би не показаха достатъчно много ентусиазъм при отварянето на пазара или поне толкова ентусиазъм, колкото ние бихме желали да видим а не е лесно да се транспонира подобна директива, защото това е една много обща рамкова директива, която оставя много широко поле на действие на държавите членки. И ако искате подобен законодателен акт да бъде ефикасен, трябва да има единодушие между държавите членки по, по заложните цели. Ние в комисията не можем непрестанно да принуждаваме правителството да правят каквото не искат Както знаете, единият пазар не само в Брюксел, той би трябвало да бъде навсякъде. Господин Чезак, извинявам се, ако не съм правилно името ви, вие казахте, че комисията призовава за гарантиране на добри, качествени условия на труд и че тук надхвърляме правомощията си. Ами държа добре, че никога не сме правили, не сме твърдели подобно нещо това е правомощие на държавите членки, което ние признаваме нееднократно директивата. Социалните условия и условията на труд с правомощие на държавите членки, когато изготвят процедурите си за предоставяне на разрешителни, например. Така че никога по никакъв начин не сме се опитвали да регламентираме или хармонизираме условията на труд. Господин Локегард спомена колко важно е пазарът а, функционира по-ефикасно. Виждам, че в изменените си, че също споменавате правата на трудещите се и т.н. Ако погледнете пазара в Дания, това е най- екстремният пазар, където електронните услуги взимат все по-важен, все по-важен дял от пазара. Не само, че потребителите изпращат все повече имейли, предприятията предпочитат електронни фактури, но и в е, услугите на електронното правителство са напреднали в Дания в повече степен, отколкото която и да е друга държава членка. И на практика в момента а, датските почти работят с 40% от оборотът си, в сравнение с преди 15 години, например. Значи, представете си, ако това се случи в който и друг отрасъл, спад с 60% на дейността, при положение, че трябва да спазвате същите законодателни изисквания, като, предишни, като, като преди този спад. Ето защо ние ми си винаги се опитваме да предвидим какво ще се случи след 5, 10 или 15 години и каква ще, как ще изглежда правната рамка, която в най-голяма степен ще облагодетелства нашите граждани, потребители, предприятия и т.н. А между другото в а, съвета имахме заседание в работната група по телекомуникационните съобщения и ние трябва да ни пред правителство ни запита, смятате ли, че настоящата рамка все още отговаря на действителността и на развитието на пазара? Смятате ли, че тя ще бъде адекватна след 5 или 10 години? Ами, Днес по-голяма част от държавите членки все още заявиха, че може би все още можем някак да се справим с, да, с настоящата среда, ще намерим някакво решение, но почти всички Представители на държавите членки, които присъстваха на тази среща, се съгласиха, че след 5 или най-много 10 години ще ни трябва нова рамка. И може би е време да се замислим от каква рамка се нуждаем ние и нашите граждани. С това приключвам. Благодаря ви, господин председател. So, I believe... Благодаря. Минаваме към следващата точка. which is the... Следващата точка е номер 9 за обмен на мнения по директивата за проспекта. Аз съм докладчик, но ще остана на мястото си. Няма да има много дебати. Нашето становище като комисия ИМКО на вниманието на комисия ЕКОН за проспектите, които трябва да се публикуват при публичното предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване. Това е просто актуализирана информация. Аз разботих по време на предишния мандат по същия този въпрос в комисията ЕКОН. Като докладчик от страна на парламентарната комисия ИМКО, аз смятам, че Докладът трябва да държи сметка за интересите на потребителите, именно това. Целим. Затова предлагам 21 изменения. Едно от тези изменения е свързано с кратко резюме на проспекта. То е задължително само когато те се предлагат на инвеститори на едро, а не и на инвеститори на дребно. Защо? Защото това резюме може да се окаже скъпо. Може би да се изкушим да определим точни и конкретни размери на въпросното резюме на проспекта, но смятам, че няма нужда да стигаме до такива подробности, така че вместо да го наричаме резюме, можем да го наречем встъпление или увод. В изменението също така подчертавам необходимостта от превод, за да може въпросният проспект да бъде, използ... да бъде на разположение на потребителите на съответният им език. Има и друго изменение, в което се прилага откриването на пазара на ценни книжа за инвеститорите на дребно за да могат те, например, да пазаруват бонове, премии и друг вид облигации. Това би означавало, че проспекта трябва да държи сметка и за тази особеност и да бъде редактиран отново с оглед на нуждите на потребителите. Докладчикът на ЕКОН също предлага да се отхлабят, да се станат по-гъвкави горните и долни прагове, за да могат и малките и средни предприятия да имат достатъчен достъп до капиталовите пазари. Аз самата съм на мнение, че това е разумна мярка и че това ще помогне на малките и средни предприятия наистина да си пробият път на пазарите на ценни книжа. За това съм за това да подкрепим тези изменения на ЕКОН. Така или иначе, искам да се допитам до вашето мнение. След това, вторичните емисии – тук има едно начално предложение на комисията за ограничаване на изискуемата административна документация, придружаваща тези вторични емисии, което ще се отрази отново на стойността. Ще бъде економически по-изгодно. И накрая и изменението за гарантиране на правата на потребителите за набиране на информация и идеи по интернет. Трябва само да уточним как точно ще се случи това, защото въпросният модел на набиране се променя а, изключително бързо. Непрекъснато се обменят а, положителен опит, различните играчи посредством интернет платформи. Следователно, и ние трябва да поработим преди да излезем с някакво стабилно предложение. За това съм предложила и изменение в този смисъл, в духа на повече законодателство в защита на потребителите. Благодаря der Berichterstatterin zunächst für die Благодаря, Вики. Благодаря ти като докладчица за предложенията, които си подготвила. Някои от идеите са определено по наш вкус, като група на Народна партия. И ще обясня кои са те. Именно изменение номер едно за набирането на финансиране чрез платформи в интернет. Изменение номер две – за 100 000 евро и, две точ... и изменение 2.5. Бих искала, бих искал да определим по-точно, отколкото е в момента определението в член 6, какво значи акционер предложението на комисията е да се ограничат изходните документи до 6 страници, когато се подава на оферта в национален мащаб. Това според, ма, според нас не е разумно. Защо? Защото инвеститорите и оферентите в всички държави членки в този смисъл може би ще бъдат принудени да прилагат различни, да се съобразяват с различни минимални прагови стойности в зависимост от различната държава. И накрая за хипот... изменение номер 8, където се говори за хипотезни най-лоши най-лошо стечение на обстоятелствата. Тук също смятам, че е малко прекалено. Имам предвид случаите на банкрут. Няма защо да обясняваме това надълго и на широко, защото всеки инвеститор, който търгува с ценни книжа, знае, че може да бъдат обесценени в случай на фалит на емитента също така и резюмето или встъплението или увода. И тук имаме своите резерви. По-нататък, как ще дефинираме рисковите фактори. Говори се за евентуален възможен риск, което е недостатъчно ясно според мен. По повод на това, че може да се превежда текста на встъплението. Това е оставено на желанието и осмотрението на държавите членки. Ако те искат да превеждат, превеждат. Питам се, аз обаче дали това е наистина необходимо потребителите, читателите в нашия случай, наистина познават контекста и боравят всички те с английският език, тъй като езикът на финансите и на банковото дело е английския, така че не смятам за необходимо да се превежда. Това е от мен и ще ви представя собственици изменения, когато му дойде времето. Благодаря. Мария Грапини. Мария Грапини. доамна Много благодаря, госпожо председател. Още от началото започвам с благодарности за работата, която се свършила като докладчик нашето съдействие бе определено плодотворно. Аз съм подготвила 20 изменения, имайки предвид това, което вие сама почертах, че трябва да защитим интересите на потребителите, които купуват ценни книжа. Аз съм доволна да отбележа колко много колко голямо значение отдавате на информацията, с която разполагат гражданите. Трябва да осигурим и достъпа на малките и средни предприятия до този пазар на ценни книжа. Следователно, трябва да имат възможност за това, а именно по-малко административни изисквания. Сега, позволете ми да ви изброя някои от въпросите, които ме вълнуват в този смисъл. Някои от тези бележки са свързани с самото съдържание на доклада и с информацията, която се изнася за потребителя, за да бъде хладнокръвен и да вземе едно балансирано решение, потребителят трябва наистина да вземе предвид всичко, всички информационни данни, които е възможно, като например кога изтича срока за подаване на оферти, за закупуване на дадени ценни книжа, за да може, ако промени мнението си, да може да оттегли офертата си за закупуване. Ще подготвя изменения и ще ги представя но не мога да разбера защо изведнъж удължаваме срока от 5 до 10 дни за подготовка на предложение за текст на проспекта. Частните лица частните лица също трябва да бъдат обект на нашето внимание, защото освен малките и средни предприятия и е, професионални брокери и обикновени редови граждани също могат да желаят да закупят пазара ценни книжа от пазара. Тони. Много благодаря. Аз съм... Аз приветствам това предложение на комисията, смятам, че това ще, ни, ще даде тласък напред на изграждането на единния пазар и освен това тези пазари ще бъдат по-ефикасни. Хармонизирането на правилата за проспекта е основна точка по пътя, защото дава на инвеститорите информация и яснота с оглед на решението, което те ще вземат този проспект също така създава възможността и да се намали административният, административните изисквания. Има някои точки, които бихме искали да прегледаме отново за директивата за проспекта. Най-напред най-малкия и най- високият таван, предложени от комисията. Трябва държавите членки да вземат решение от кой момент насетне, от каква сума насетне тези е, оферти за емисии на, черни, на ценни книжа могат да се ползват с е, предимства. Сега за това резюме което току-що чухме, аз смятам, че наистина то трябва да бъде включено в проекта за този проспект. В него, в резюмето, трябва да се цитира само унази информация, която е жизненно важна за инвеститорите преди да вземат решение. Така че смятам, че комисията следва да прегледа отново тези правила за да се знае кое се смята за ключово съдържание, което трябва да застъпи резюмето. По мое мнение, ефективната информация е, следва да бъде организирана в една интернет платформа. Смятам, че информацията, освен това, трябва да бъде цифровизирана. Така малките и средни предприятия ще имат по-пряк достъп, защото именно тези малки и средни предприятия, предприятия са основната двигателна сила на европейската економика. Благодаря. Андреас Шваб. Uh, uh, uh, Благодаря ти, Вики, за толкова добре приготвеното становище. Докладчикът в е, Сянка вече си тръгна, Паскал Агремон, но мога да подкрепя казаното от него. Има две възражения от наша страна. Първо, списъка рискове, които ще се уточнят в зависимост от е, вероятността те да, тези рискове да се случат. Аз не знам дали това е, е всъщност реализируемо не са само пет категориите економически риск, които съществуват. Затова смятам, че малко по-леко трябва да се пипа тук, защото в противен случай можем да създадем е, лъжливи очаквания. Колегата Аремон вече спомена, аз го повтарям, защо става дума само за едно изключение. За изключения за инвеститорите на едро. Ясно е, че тези големи играчи, тези инвеститори, които с това си вадят хляба, знаят наизуст цялата тази информация. Много фирми, например, са разположени, има, седалището им е в Китай, Япония или Съединените щати. И ако инвестициите на ценни книжа са, се окажат вън от полето на приложение на директивата, това би означавало още допълнителни административни изисквания за желаещите да оперират на този пазар. Следователно, както виждате, съм малко по-критично настроен от останалите и ще предложа изменения. Надявам се, че ще бъдат от интерес, от интерес за комисията ЕКОН. Някой иска ли да вземе думата? За съжаление, нямаме колеги от комисията ЕКОН, които да ни а, кажат какво очакват всъщност от нас, така че ще помоля тук колегите на следващото заседание да поканят и някой колега. Само няколко въп... точки искам сега да зачекна в отговор на казаното от Паскал и от Андреас. За според мен се опитаме да направим няколко неща наведнъж. Първо, е, е, съюз на капиталовите пазари, за да могат инвеститорите по-лесно да инвестират, но и за да могат малките и средни предприятия да имат по-лесен достъп до тези пазари на ценните книжа и на капиталовите пазари на, преди няколко години всички бяхме много настроени на инвеститорска вълна. Возехме се на магистралата на инвестициите, така да се е, каже. Какво се случва обаче след това, след като се преодолее първата пречка? Ако, например, се емитират облигации на един или по-скоро половин милиард евро, човек лесно може да си представи, че поне същата сума ще се изхарчи за покриване на административни разходи. Аз смятам, че това може да бъде сведено само до 20 милиона. Само. колкото по-достъпно стане инвестирането на тези пазари, толкова повече интерес към тях ще има, защото не всички инвестират огромни сули, суми. Обикновените редови граждани инвестират в пенсионни осигурителни планове и друг вид продукти. Измерението за езиците и за превода е по искане на колегите от ЕКОН, защото именно това е целта да се отговори на желанието на потребителите да четат проспекта на различни езици. Замисълът бе, погледнато а, общо, е, че ако включим много информация в проспекта, просто няма как да се лишим от по-малка встъпителна бележка, където да се споменава най-важното. Комисията е, може ясно да каже само 6 страници за проспекта с 5 е, важни точки. Това е единият начин, но има и друг начин да слушаме какво искат другите от нас и смятам, че може да се държи малко по-гъвкаво и да поработим. Надявам се, е, Надявам се, че всички сме на мнение, че целта на упражнението е да облегчим малките и средни предприятия, както и възможността за участие на потребители да търгуват с емисии ценни книжа. Благодаря. И сега имаме 10 минутна почивка преди да дойдат представителите на комисията. Благодаря. So, ladies and gentlemen, if you take your seat. Дами и господа, моля займете местата си. Добре е дошъл на комисара Йотингер. And thank, thank you very much for coming to the... Благодаря ви за това, че се присъединихте към нашата комисия. Комисията ИМКО и комисията и за защита на потребителите. Днес ще обсъдим програмата на комисията и предстоящите инициативи. Ще обменим мнения във връзка с напредъка по различните досиета. Някои от тях вече бяха представени от комисията, други предстои да бъдат прияти тази и следващата години. Разполагаме с един час може би е добре най-напред да ви дам думата, след което ще преминем към обмена на мнения. Frau Vorsitzende, liebe Frau Ford, äh, sehr verehrte Damen und Herren, Abgeordnete. Госпожо председател, уважаема госпожо Форд, госпожи и господа депутати, благодаря ви за дадената възможност да говоря пред вас днес. Най-напред е, ще поговоря малко за миналата ни дейност, след което ще обърна поглед в бъдещето. Ще разгледаме директивата Ница, предстоящото създаване на цифрова платформа до 2020 година. Ще разгледаме различните дейности, които предприемаме за закрила на личните данни. Съвсем скоро ще направим предложение за регламент. Вчера в комисията взехме решение за цифровизирането на пакета. От миналата година започнахме диалог с индустрията, с държавите членки, с синдикатите, като целта беше различните мрежи, като тези в Обединеното кралство, в Австрия и така нататък, да бъдат свързани. Надяваме се, че нашата економика ще успее да се възползва от цифровизацията на европейско равнище. Това е целта на пакета, който представихме. Опитваме се да свържем различните национални мрежи. Надяваме се, че ще успеем да изготвим списък от стандарти, които трябва да се прилагат на европейско равнище. дигиталното бъдеще ще трябва да доведе до ускоряване на развитието. Помислихме също за степента на свързаност, обмислихме и периода 2020-2025 обсъдихме и изследователския облак и необходимото финансиране. То ще се осигури от партньорите в съответните индустрии и тези, които работят с научната и развойна дейност. Не забравяме, разбира се, и наличния бюджет, за да може да планираме създаването на тези компютърни центрове, които да ни позволят да се наредим в челните редици на световната сцена. В тези компютърни центрове и тяхното създаване ще се включат различни държави членки – Штутгарт ще участва. Е, моята държава като цяло желая да се включи като партньор през следващите години. Определено това е сфера, в която ще инвестираме. Пакета ще бъде представен следващата седмица и ще бъде част от структурния диалог с индустрията, и партньорите от научната и развойна дейност, които работят в областта на цифровизацията. През май месец комисията ще се опита да приключи пакета за електронната търговия и да излезе с решение. Тук става дума за геоблокирането, за пакета за колетните пратки, за директивата за аудиовизуалните услуги, за телевизионната директива в рамките на цифровия свят. Ще излезе и първото съобщение, което се базира на допитването за онлайн платформите. И така, геоблокирането. Смятаме, че в електронната търговия е необходимо да се работи по преодоляването на фрагментацията на пазара. Не трябва трябва да стане така, че всички от Варшава до Порто да могат да извършват една и съща дейност онлайн. Може да се намирате във Варшава, но да закупувате продукт, който се намира в Бремен. Може да разполагате с магазинче в България, е, където продавате сирене и е, ще бъде възможно да го продавате в Португалия. Желаем да преодолеем техническите пречки, които възпрепятства този тип търговия в момента. Технологията изключително много се промени през последните години. Телевизионното излъчване бе изключително повлиян. Днес телевизия може да се гледа директно онлайн. Всеки има достъп до YouTube, но това е свързано и с съответните предизвикателства. Трябва да се избягва словото, свързано с омразата. Същевременно трябва да защитим младите хора. Трябва да помислим как да дерегулираме тази сфера, като същевременно отчетем и всички рискове. Необходимо е да се прояви творчество при изготвянето на правилата. Някои телевизионни услуги са лесно достъпни, докато други не. Това изисква непрекъснат преглед на директивите. През следващите 8 седмици ще излезем с предложение в това отношение – Аудиовизуалният свят се развива изключително бързо. След година-две интензивна работа Европейската комисия успява да излезе с законодателно предложение. Но след 2-3 години, 2019 година, че едва тогава ще се стигне до прилагането на законодателния акт, когато аудиовизуалният сектор ще се промени отново. Ето защо трябва да ускорим процеса. Словашкото председателство е следващото. След това следва Малта. Опитваме се да работим с бъдещите председателства, за да ускорим процеса на вземане на решения. публичните консултации. Те се правят посредством онлайн платформи. Проведохме няколко такива. Те приключиха в края на януари. Ще излезем с оценка през април, а в средата на май ще публикуваме съобщение, в рамките на което ще ви дадем обратна връзка за проведените консултации. Когато трябва да се изготвя лекс специалис или да се прави преглед на законодателството в областта на далекосъобщенията или на авторското право, ние всъщност се нуждаем от онлайн платформи. Нуждаем се и от специално законодателство за тези специфични сектори. В началото на тази година ще трябва да решим дали се нуждаем от обща регулаторна рамка. Онлайн платформите за услуги може да продължат да действат, но въпросът е дали се нуждаем от по-общо регулиране. Този въпрос ще бъде обсъден през есента. Дискусията през есента ще се базира на съобщението, което ще публикуваме в средата на май. Прилагаме TSM пакета. Обсъждаме и роуминга за по-големите клиенти, като през юни ще направим предложение. Надяваме се през май 2017 година веднъж за винаги да се отървем от а, таксите за роуминг. Киберсигурността на следващо място. Трябва да се засили киберсигурността. стана възможно използването на финансирането по Хоризонт 2020 във връзка с сигурността на данните. През следващите няколко месеца за мен е важно да преразгледаме рамката за далекосъобщенията. През септември или през октомври, т.е. през есента, се надяваме да публикуваме предложението за реформ. сектора на далекосъобщенията преди около 20 години започна процес на либерализация. Въведохме конкуренцията, която тя замени монопола. Първоначално трябваше да помислим по какъв начин можеше да се инвестира по-разумно в инфраструктура. Днес мислим за широколентовия интернет. Трябва да разширим инвестициите. Стотици милиарди ще са ни нужни през следващите години. Като голям процент от това финансиране ще трябва да дойде от пазара. Но трябва да видим какво ще бъде участието и на регулаторните органи. На следващо място вървим към 5G. За тази цел трябва да гарантираме, че ще успеем. Ще трябва да сключим споразумение и с другите големи пазари, този на Япония, на Китай, на Северна Корея, нужда... Южна Корея. Извинете. Стандарта за 5G ще бъде прилаган широко. Той ще се прилага в световен мащаб и затова не трябва да го подценяваме. В Барселона ще се обсъждат две теми – киберсигурността и 5G. Свързаните коли, автономното шофиране – значителното прехвърляне на данни също ще бъдат обект на дискусия. 3G и 4G не можаха да се справят, но стандарта свързан с 5G трябва да ни позволи да имаме незабавен обмен на данни. Трябва да помислим и за отпускането на съответните частоти – като те трябва да бъдат хармонизирани на европейско равнище. Регулаторните органи на национално равнище трябва да се задействат в това отношение. Но ако тези регулаторни органи действат самостоятелно, много трудно ще се постигне хармонизирането на чистотите. Това означава, че отново ще се препъваме в националните граници. Затова е много важно да има сътрудничество по отношение на спектъра. И това също трябва да залегне в законодателния процес. И така, голям набор от мерки са предвидени, като трябва да стане ясно, че държавите членки трябва да се пренасочат от национално към европейско регулиране. Да, днес живеем в цифров свят и той се отразява на всички сектори. Енергийния, банковия, застрахователния, сектора на услугите и така нататък. Необходима ни е по-голяма координация на регулаторните органи енергийния сектор има много по-голяма роля от тази, която играе Берек. Всички трябва да работят заедно в тясно сътрудничество. Да не забравяме директивата за защитата на данните при онлайн серфирането, Директива, която ще излезе по-късно тази година. Тук не става въпрос за защита на данните, която вече се покрива от действащото законодателство. Тук говорим за свободния обмен на данни, който е важен за нашата економика – Обмена на данни е необходим за цифровизацията на услугите. И накрая, изключително а, деликатен момент. Иска ни се през втората половина на годината да се публикува втория пакет законодателни мерки за авторските права. През декември говорихме за преносимостта, а сега изготвяме по-голям пакет, който ще се базира на проведените консултации. Надяваме се, че до есента ще разполагаме с предложение за авторските а, права, което ще ни позволи да модернизираме сектора. Така че доста работа ни предстои през 2016. Just a short list then. I'm going to go through the um, coordinates. Ще започна първо с координатори, след това ще дам думата на останалите членове на комисията. Андреас Шваб има думата. Благодаря ви, госпожо председател, благодаря ви, госпожо... господин комисар. Искам да се спра няколко елемента. Първо, транспонирането на мерките за сигурност а, при а, в контекст на изграждането на единият цифров пазар трябва да гарантираме, че сигурността на данните се възприема много насериозно и че публично-частното партньорство, което ще предложите, ще гарантирате, че може бързо да изготвим стандарт за европейските предприятия и то стандарт, който да може скоро да бъде приложен. Защото предприятията, които сме включили в приложното поле на директивата, а мисля, че ще гласуваме в юни тук в Брюксел по тази директива и те трябва да знаят какви са техните задължения. На второ място споменахте платформите. Смятам, че е много добър ден да говорим за платформите, защото Европейската комисия заяви, че има възражения от страна на големите интернет компании в това отношение. И смятам, че трябва да бъдем разумни, защото не всички платформи в момента са толкова големи и нашата роля би трябвало да бъде доста по-скромна и трябва да се съсредоточим върху възможностите за нововведения и економически растеж в и извън Европейския съюз. На трето място бих искал да спомена инициативата за цифровизация на индустрията. Не бива Европейския съюз да изостава, въпреки това обаче някои представители на отделни отрасли твърдят, че пакет от, от 50 милиона не е достатъчен, достатъчен, така че какво може да направите за насърчаване на тази инициатива? Благодаря ви, Евелин Гепхарт. Благодаря ви. Благодаря ви за направеното изложение, господин комисар. Наистина много интересни неща научихме от вашето представяне. Бих искал да се спра на един малко по важен въпрос на пръв поглед, но който може да се окаже доста важен в е, Германия – имахме един отрасъл, който е много важен в Германия. Много важна тема в Германия е мъжова, мъжовата неутралност и трябва да се гарантира, че може да бъде запазена за в бъдеще. Бих искал, също, бих искал също така да почертая отново казаното току-що от Андреас Шваб, а именно колко важно е да се гарантира сигурността на потоците от данни. Това е тема, която се, става все по- и по-важна. Наскоро чухме чухме за хакери, които са успели да проникнат в а, системи на автоматизирани автомобили, докато те се движат по пътищата, което може да бъде много опасно. Така че действително трябва да обърнем особено голямо внимание на този елемент на сигурността. Третият елемент, който бих искала да спомена е географското блокиране. Това е тема, която ми е много при сърце. имаше заседание, среща на представители на сектора на електронната търговия в Штутгар неодавна и студенти се обърнаха с вас към въпрос, защо постоянно говорите, че а, търговията е възпрепятствана от границите, нали? Има един вътрешен пазар. Този въпрос ми го зададе един млад студент. Студентите не искат да се говори за границите, искат да има възможност за свободна електронна търговия. А за да може това да се осъществи, трябва да гарантираме, че действително съществува единият вътрешен пазар. Зато обаче ни трябва съответната правна уредба за възможност за трансгранична електронна търговия, за свободен поток на данни, включително и за преносимост на интернет съдържанието. Но, както вече каза и комисарият, все още има редица неоснователни трудности, които трябва да бъдат преодолени, като например IP адресите или проблеми с плащането с дадени видове кредитни карти в определени държави членки. Всички тези проблеми трябва да бъдат разрешени, тъй като те са много важни, особено за малките хора, които са много мобилни в рамките на Европейския съюз. Господин Далтън, благодаря ви, господин, госпожо председател. Може би на последното задание групата на ЕКР не разбрахте изцяло моят подход. Аз искам едно напълно цифрово а, бъдеще, но смятам, че то вече е настъпило и не искам комисията без да иска да го а, разруши, като налага аналогови модели или прекомерна регулация. Притеснявам се, преди 10, че преди 10 дни говорителята на а, Комисията каза, че ще се опита да регулира платформи като YouTube, YouTube например, тяхното функциониране. По този начин ще бъдат унищожени популярни обществени услуги, които се използват от десетки милиони европейци ежедневно. Това никак не е добра идея. Освен така, виждам, че ще се, още се обмисля възможността възвеждане на такса върху регираните данни въпреки потрясаващите последствия, които имаше подобна, външно подобен данък в Испания, например. Агрегирането на новини са важни за всички, и за потребителите, и за предприемачите, и за медийните групи. Ако въведем такива изискване, ще се върнем 40 години насам, когато всеки си е, разчиташ само един източник на информация, а никой не иска да се върне на този етап. Също така не трябва да се въвеждат мерки, които да могат да унищожат свободните приложения, които са на разположение на милиони потребители, които ги използват ежедневно. Така че малко се притесняваме това, което заяви господин Юнкер само преди няколко дни в пресата на Обединеното кралство, че Европейския съюз прекалено много се меси в ежедневният живот на Европейския съюз. Потрясаващи последици ще има за общественото мнение в Обединеното кралство, ако бъдат забранени услуги като YouTube, Google Maps, Google News или безплатните приложения. Като цяло съм съгласен с идеята, че хората трябва да могат да купуват а, трансгранично, пък не може да задържаваме предприятията да продават своите стоки в а, държави и юрисдикции, в които не искат да продават, най-малкото защото трябва да спазват правилната уредба на съответната държава. По този начин те могат просто да се откажат от а, предлагането, да предлагат съответният интернет съдържание, изпратното съдържание по интернет. И а, нека се пак да знаем за какво да говорим в случая. Аз също съм голям фен на а, крикета, но знаете, че и бейсбола никак не е лош а, спорт. И аз, примерно, се интересувам от бейсбол. И а, имате възможност а, да гледате. А, имаме възможност да гледаме а, бейсбол матчове, които изтъртоват на целите Европейски съюз. Но ако включим подобни услуги в директивата за аудиовизуалните услуги, в такъв случай ще разрушите възможността да от подобни услуги. И без да искам да звуча снисходително към европейският бейсбол, съмнявам се, че много хора ще е, платят, за да гледат е, тези услуги. Така че нека да не разрушаваме това, което е изградено. Благодаря ви. Дита Шаранзова. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар. Радвам се, че напредваме по постигане на програмата цифровизация и се надявам, че до края на вашия и на нашия мандат ще сме в състояние да покажем на гражданите ни, че сме в състояние да постигнем конкретни резултати в реално време. Колегите се спряха на няколко важни въпроса. Аз лично бих искал да обърна внимание на два елемента, които бяха споменати е, към момента недостатъчно. На първо място преносимостта на съдържание в интернет, която ще обсъдим след е, скоро. Вие в своето продължение предвиждате доставчика да, да гарантира къде се намира съответният абонат, за да видим, за да провери дали има евентуално нарушаване на авторските права като цяло съм съгласна с този принцип, но знам, че ще ни бъде много трудно да го запазим. Ще ни нападнат много от заинтересованите страни. Така че въпросът ми е какво ще направите с тези, които искат да нарушат това равновесие, не вече, но тези, които защитават а, интернет а, извинете, правата които интелектуалната собственост. Също ми въпрос е свързан с интелигентните свързани автомобили, те наречените свързани или автоматизирани автомобили. Съгласна съм с вас, че трябва да се опитаме да, да превърнем Европа в а, лидер в а, този отрасъл и се питаме как може да помогнем на индустрията в това отношение. Вие самият как а, какви предложения на комисията предвижда до края на годината за този отрасъл? Благодаря ви. Юлия Реда има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин комисар, за встъпителните думи. Трябва да обсъдим работната ни програма за изграждането на цифров пазар. Определено има значителни забавени по отношение на геоблокирането. Както каза и колегата Гепхарт, има много важни елементи тук внимателно разгледахме предложението в нашата парламентарна комисия и излязохме с предложение за единия цифров пазар по отношение на интернет съдържанието и на директивата за сателитното излъчване. Важно е да се чуят тези доводи от страна на Европейската комисия, но се питам защо законодателството за капълното и сателитно излъчване беше отложено за август, защото на тази директива пряко свързана с геоблокирането. Официалното обяснение защо се отлага беше свързано с а, въпроси, свързани с а, нарушаване на някои основни свободи, случая с кабелното излъчване, но също не въжи за сателитното, така че се питам защо тук а, се прилага същият принцип по въпроса за економиката на споделянето, нищо ли няма да предложите по нея или ще включите в предложението ви за платформите? Android е платформата, видите е. да, добре, Android е платформа, но определено няма нищо общо с економиката на споделянето. А относно реформата на режима за правата върху интелектуална собственост. Не за първи път сме свидетели на забавяне по работата в тази реформа. Първоначало казахте, че ще е, излезте продължение до 6 месеца. Ако е, после изчаквате публичните консултации, ами а, много въпросите вече бях получили своят отговор от заинтересованите страни по време на предишната консултации на мнение, включително и въпросът за свобода на панорамни снимки. Всъщност няма никакви нови доводи, които сме чули до момента от, е, от комисията. А председателят на комисията Юнкер заяви, че авторските права и пратък от собственост са с приоритетите по отношение на, на единият пазар. Така че защо, с какво се обяснява това забавяне? Мисля, че няма да постигнем никакъв напредък, ако правата, в на собственост се превърнат в а, а, блокаж. И може би най-скандалното в новият график за работа на Европейската комисия е свързано с поразумението от Маракеш. А именно както знаете, споразумението от Маракеш е свързано с правото на достъп до съдържание за хората с увреждане на зрението. За момента това предложение е, беше забавено заради предложението за протоколто собственост. Сега се оказва, че ще има предложение за ПИС през октомври, но продължава да се забавя споразумението за Маркеш. Как обяснявате този факт? Канада скоро ще ще ратифицира споразумението, скоро вече ще се бъде изпълнен броля необходимият брой от 20 държави, които да са ратифицирали споразумението. Но за Европейския съюз голямата част от а, книгите, които ще бъдат на разположение на хората с увредено зрение, няма да са достъпни в Европа. Как смятате да постигнете напредък тук и как да гарантираме, че споразумението от Маракеса ще бъде ратифицирано и ще се прилага в Европейския съюз? Okay, I've got um, six more speakers on my speakers list. Do you want to take all those questions and we'll keep going? Благодаря вашите шестима колеги са поискали думата. For Marlene Mitzi, Eva Panova, Lisa Yakansari and Vicky Ford. Това беше списъка на записалите се. Никола, и вие ли искате думата? Добре, така случай ще ви помоля да се впишете в минута за изказванията ви. Благодаря ви, господин комисар. Вие сте един от основните защитници на законодателството защита на личните данни, за да се преодолее разпокъсността и по този начин да се доизгради единният цифров пазар. Въпросът ми е, не сте ли разочаровани, тъй като предприятията ни твърдят, е, бизнесът твърди, че се притесняват от е, прекомерното бюрократично бреме, разпокъсаността, тъй като това законодателство предвижда огромен брой изключения, то всъщност се основава на изключенията, и това ще засегне инвестициите, конкурентно способността и създаването на работни места в Европа. Това ни казват бизнес средите, това ни казват и международните експерти. Така че вие твърдите, че е, през е, ще предложи чрез предложение за свободното движение на данни. Законодателно предложение. Възнамерявате ли по някакъв начин да балансирате подхода? Нашата идея беше да има прост хармонизиран, балансиран регламент, който да се основава на постигнатото до момента. Когато постигнахме защита на личните данни е прекрасно, но определено закъсняваме по отношение на цифровият дневен ред. На второ място споменах, споменахте усъвременяването е, на режима на правата културна собственост и че сме, че сме преминали от съдържание на физически носител към съдържание в интернет. Но продължава да се плащат а, такси и мита, се едно човек си купува компакт диск, например. И това продължава да бъде препятствие за свободното движение на цифрови услуги. И трето ми коментар вече беше споменато, то е свързано с географското блокиране – с нетърпение очакваме вашето предложение и надяваме се да бъде балансиран, както го представяте, а не да бъде прекомерно и да принуждава всеки да продава навсякъде. Благодаря ви и за останалите предложения, по които работите. Робърт Рашфорд. Робърт Рашфорд има думата. Merci, monsieur le commissaire. Euh, merci d'avoir proposé. Благодаря ви, е, господин комисар. Благодаря ви, че подложихте на поляците да пият а, е, вино Бордо. То наистина е много добрите в света, пък освен това и от моят избирателен район идва. Като изключим този а, коментар, твърдите, че искате ме да цифровизираме европейската индустрия. Това е един много мащабен проект. Искаме да го направим за предприятията, които ще работят в бъдеще, които вече са на пазара, но пак казвам, това е един мащабен, огромен проект. Твърдите също така, че комисията не разполага с необходимите средства за тази цифровизация, която е много скъпа и че за това трябва да се обърне към публично-частни партньорства, когато те съществуват, но те не винаги съществуват. Или пък трябва да разчита на приноса на държавите членки. Моят въпрос е следният. Европейската комисия направила ли е някакви е, симулации, някакви опити за изчислени, за конкретни прогнози или просто споделяте с нас добрите си намерения? Защото чухме е, плана Юнкер, след което известно време спряхме да слушам, да чуваме нищо за него, сега отново се появяват някакви сведения, но се питаме дали този план може да се използва за цяла Европа, за цивилизацията на економиката или отново всяка държава членка ще трябва да взема решение и ще кандидатства с отделни проекти за финансиране по плана Юнки, ще може да ги използва или не за цивилизация по свое осмотрение. Имаме нужда по-скоро от едно равномерно разпределяне на средствата из цяла Европа, а не само в облага на едни държави членки за сметка на други. Така че въпросът ми е дали сте направили вече някакви симулации, дали имате някаква идея как точно ще се случи финансирането и дали са влезли в конкретни, конкретни разговори с държавите членки за това как те смятат да финансират своята цивилизация. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner, for благодаря ви, госпожо председател, господин комисар. Благодаря ви за изложението. Аз искам да говоря за геоблокинга. Искам да попитам, как смята комисията да се пребори с дискриминацията на някои потребители а, и да им предостави неограничен достъп, особено ако тези потребители живеят на е, отдалечени острови или други отдалечени региони. А ако не съм разбрала неправилно, ние сме за свобода на цифровият пазар. Това наистина може да се получи, ако преодолее мисленето, че можем да намерим разрешение за всичко с една единствена мярка. Как ще обслужим 28-те 28 държави членки? как комисията възнамерява да се справи с това разнообразие. Това разнообразие, разбира се, е придобивка, но може да наложи ограничения на някои потребители. Благодаря. Ева Панова. Ева Паунова. Thank you, chair. Uh, well... Благодаря, госпожо председател. Комисар, добре е дошъл. Имам два въпроса. Ще се опитам да съм по-конкретна в примерите си по държави по-точно. Тази седмица комисията публикува своите изводи относно геоблокирането. Аз лично бях изненадана до известна степен от резултатите, особено в центъра на И, на електронната търговия. Оказа се, че има много малък процент източно европейци, които търгуват по този начин, включая моите собствени съграждани от България, сравнени с някои други, където цифрата се умножава по 10, като например Люксембург. Там гражданите непрекъснато близо до 70% търгуват онлайн. Това показва, че не всички граждани на дадена държава членка си пазаруват онлайн стоки от други държави членки. Смята ли комисията по някакъв начин да сложи край на тази практика? Има ли конкретни стъпки, които са предприяти по този повод, специално към тези граждани държави членки, където явлението е най-разпространено? Това ми бе първият въпрос. Вторият е за цифровизацията за, на европейската промишленост. Колегата Андреас Швабс вече постави въпроса, аз бих искал да попитам дали ще има национални и регионални инициативи. Някои от тях са в ход, предвиждат ли се нови. Има обаче някои държави членки, като например Харватия, Слования, Словения, Румъния и България, където няма такива големи индустриални инициативи. Какво възнамерява да направи комисията? Как смята да подпомогне тези държави членки, където липсва национален или регионален, национален или регионален план за цифровизиране на индустрията. Благодаря. Е Много благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласна с казаното от колегата Реда. А именно, че бавният и мъчителен напредък в тази област всъщност дискредитира програмата, като току-що ни представихте. Трябват ни конкретни резултати, осезаеми такива, що се отнася до геоблокировката. Ясно е, че не винаги успява законодателството да бъде в крак с събитията и да не забавя новаторството или пък да избягва бъдещи грешки. Питам се, значи, дали комисията има някакъв вид проучване на своя разположение или възнамерява да разпореди проучване, провеждането на такава анкета – за да се проучи поведението на потребителите в тази толкова осложнена цифрова среда и каква закрила им трябва на тези потребители. Okay, to... Благодаря, господин комисар. Сега има няколко коментари от мен. В днешния брой на Financial Times прочетох писмо, на подписано от 200 индустриалица от Обединеното кралство, които са за оставането на Обединеното кралство в Европейския съюз и неговият единен цифров пазар. Една от причините поради които цифровият пазар, цифровата економика расте с такъв главоломен темп е защото хората я харесват, потребителите я харесват. Това, тя им предоставя разнообразие и свобода на избора. За това се питам дали когато обсъждаме въпросите на цифровата економика, дали взимаме достатъчно под внимание изборът и интересът на потребителите. Това е модерното говорене. Това е модата на днешния ден. Ако успеем и ние да го отразим в нашия начин на мислене и в нашето политическо говорене, то определено резултатът би бил положителен и законодателството би било по-резултатно. Сега по въпроса за това, което каза Ана Мария за закрилата на личните данни. Ще трябва да изработим конкретни насоки за деловите среди, за да могат те да са сигурни, че не са в правонарушение. Особено когато а, някой потребител желае да оттегли от даден сайт или от дадена платформа своите данни. Как да постъпи? По, по, говорихте за киберсигурността, говорихте за стандарти. Днес сутринта току-що бяхме на едно заседание, публично изслушване за това какви стандарти за киберсигурност ще е, бъдат стандартите на евентуалното споразумение ТИТИП. И за мен е важно да попитам какво е вашето мнение. Дали това ще бъде ИЗО системата или европейският вариант или НЕСТ, е, НИСТ, извинете, американският вариант. Платформите. В доклада Гепхард Калас имахме възможност да обсъдим разнообразието в естеството на платформите. Така че, когато законодателстваме за платформи, нека да не забравяме това разнообразие, че има различни видове платформи и че е важно то да продължи да съществува, защото именно то харесва на нашите съграждани и разбира се е справедлив, справедливо, осигурява справедливо отношение към потребителите. Благодаря. Много ви благодаря. Благодаря ви за бележките и за коментарите. Госпожо Рида, е, най-напред да ви кажа. Аз е, самият съм по-скоро дискретен и предпазлив. Така че, когато цитирате случая с Маракеш, бих искал да бъде нещо по-конкретно, защото смятам аз, че няма нищо общо с скандални практики този случай. Разбира се, Имате право да задавате е, този въпрос, но аз също имам право да ви уверя в е, собствената си добра воля. Много сме заети, много сме натоварени, но винаги намираме време за всичко и закъснението, като се натрупва понякога, е по-скоро изключение. Септември месец бе времето, по което обсъждахме маракешкия случай, така че е съвсем нормално до края на тази година да приключим. Очевидно е, че се получи закъснение, закъснение от 2-3 седмици, но административният план за тази година ще се изпълни. Обещавам ви го. Нека сега да погледнем на финансовата страна на нещата. Разполагаме с 50 милиарда евро. Това е бюджета, който гласува парламента. Аз самият бих искал да урежа съскостопанските фондове и по-скоро да финансирам в новаторство но а, само ще успея, ако разполагам с помощта на парламента. Казвам го ясно, за да не си прехвърляме топката едни на други. За проекта Connecting Europe, свързана Европа, мога да ви кажа, че съм водил истински битки. Съветът и парламента, в крайна сметка, успяха да ни урежат 9 милиарда от този проект и повече сме за свързани ръце. Нищо друго не можем да направим. Разбира се, че искам да имам повече средства, но нямам. <laughs> Имаме 50 милиарда в бюджета. Не бихме искали да съфинансираме всичко, но пък същевременно искаме и да подкрепим малките и средни предприятия в техните собствени региони, както и изчисленията в облак. Тези две тези два приоритета, за тях бих бил склонен на съвместно финансиране е, е, на публично-частни партньорства. Държавите членки например, също биха могли да направят своите сметки по-точно и вместо да финансират изграждането на магистрали и други инфраструктури, да финансират широковлентов интернет. Държавите членки са всъщност изпълнителките и освен това те взимат решения. Държавите членки и регионите. Те харчат структурните фондове. В едно проучване, наречено 2025, аз говорих за гигабайтовото общество. Планът Юнкер всъщност предвижда финансиране от страна на структурните фондове, но само го предвижда. Държавите членки трябва да вземат решение и трябва да финансират от собствени си национални бюджети строителството на цифрови магистрали, а не на бетонни магистрали. Това, което госпожа Векторинг ни спомена, бе изключително важно, така нареченият векторинг. Съответният регулаторен орган в е, Федерална република Германия току-що ни предостави едно проучване. Имаме съответно време до 10 май, за да се произнесем дали то, този проект е наречен векторинг и е съвместим с европейското право в далеко съобщенията. на 10 май трябва да се произнесем дали имаме вече конкретно мнение или бихме искали още месец-два за по-задълбочено проучване, защото сме сметнали, че има достатъчно потенциал в това проучване, който да може да се използва за бъдеще и за други инициативи. Аз съм по-склонен на тази втора на това второ разрешение, което ще ни даде възможност да използваме целият потенциал на, въпрос, на, на въпросния векторинг. Сега, свободата на избор е чудесно нещо, но не трябва да изпадаме, както сме изпадали в миналото, в положение на господстващо положение, господстваща позиция на пазара, монополизъм. Отново ще се допитаме до експерти. Ще проучим предложението на немската страна и ще преценим, освен това, дали, и то, дали то е съвместимо с желанието ни да стимулираме развитието на оптическия кабел. Господин Шваб, Шваб участва в семинар за киберсигурността. В момента се обсъжда дали тази киберсигурност да бъде е, европейско правомощие или да продължи да бъде субсидиарна отговорност. С директивата за киберсигурността успяхме в крайна сметка да дадем, да направим една крачка напред. Разбира се, това е само първата крачка. Оставят, остават ни още много, много път да извървим. В този именно проект, в тази област можем да си сътрудничим с и промишлеността посредством публично-частни партньорства. Ще има нови възможности за бизнес на европейските фирми. Следваща въпрос, така наречените геоблокировки. Чух много думи по този адрес по този повод. Например, продавач на вино в Кипър, Кипър в никакъв случай няма да бъде задължен да доставя вино в Ирландия, например, ако за момента го интересува да обслужва само местния си пазар. Никой не е задължен да прави нищо. Затова не определяме като основна цел на вътрешния пазар откриването му. Просто искаме да ограничим геоблокирането там, където то е необходимо. Нека да си представим, че производител на вино Бордо доставя бутилки в Литва. Не може обаче да продава в Холандия, защото в Роттердам има монополист, който е единствения разпространител на въпросното вино от Бордо в Холандия. Затова из, френският износител не изнася вино в Холандия, за да не плаща допълнителните такси, наложени от местния монополист. Ние към това се стремим да има равнопоставеност в отношението на всеки продавач към всеки купувач. Защото тази ситуация, която ви описах, е несправедлива, а ние бихме искали справедливо за всички. По-нататъка, обмен на данни в телекомуникацията. Не става дума за лични данни. Нека да уточня. Тук за личните данни има друга директива. Директива за личната сфера тук данните са свързани с развойната дейност. В някои държави членки се ограничава достъпът на тези данни от други оператори, произхождащи от други европейски страни. И това искаме да елиминираме. Тъй като според нас обменът, свободният обмен на данни е изключително важен за функционирането на единия цифров пазар. По-нататък стандартизацията. В съобщението на комисията от вчера фигурира понятието европейски цифрови мрежи. Ще проверим и ще уточним къде са необходими европейски 5G мрежи. Целта ще бъде изработването на типично европейски норми, разбира се. Естествено си сътрудничам и с американската страна. През ноември месец участвах заедно с тях в една цифрова кръгла маса, където участваха Digital Europe и американската страна изпълняваща същите функции. Тази седмица на посещението на американската администрация в Хановър се предвиждат, предвиждат отново срещи в тази област. Следващата е, тема, така наречените свързани е, автомобили. Сътрудничим си с СЕА и КЛЕПА, които са автомобилните асоциации, асоциациите за производители на, е, на Автомобилоустроители и техните подизпълнители. Опитваме се да разберем какви са нуждите на автомобилопроизводителите, за да могат тези свързани автомобили да действат на европейско равни, равнище. Тази, това понятие свързаност е тук ключовата дума. Трябва да се осигури обмен на данни, който да покрива цялата територия на континента без бели петна. На някои магистрали вече има отрязъци, където се правят изпитвания. Всичко това, разбира се, може да сработи, ако няма дубки, прозорци в покритието. За това ни трябва покритие 5G за цялата европейска територия. Единствено в този случай може, могат да се придвижват по нашите пътища, така наречените свързани автомобили. Разбира се, трябва да уточним кой е собственика на данните и кой е техният ползвател. И за това, разбира се, е необходима европейска норматива. Пакетът за авторските права. Копирайт. Ще бъде готов през есента. Вече чухме примери от областта на спорта. Германия, например, футбола, във Франция, например, бейсболът не е кой знае колко а, популярен спорт. Опитайте се да го внушите на френските запалянковци, да видим дали ще успеете. Ако се окаже обаче, че масово се иска от нас да проверим авторските права на вестниците, списанията, специализираната преса, то тогава няма как да е, отклоним това искане. Трябва ни по-добра връзка между ползвателя, платформата и редактора. Затова, разбира се, трябва да се вслушаме в исканията, които се отправят към нас и което вече всъщност правим чрез публично допитване. Ще ви представя резултатите абсолютно ясно, откровено и прозрачно и ще може сами да съдите дали сме отговорили на искането за повече права за издателските къщи. Аз съм заинтересуван от този въпрос, но съм същевременно и доста резервиран. Разбира се, че сериозно се отнасям към затрудненията, през които преминават издателските къщи в момента. Нямам, разбира се, личен интерес, не съм собственик на никаква издателска къща. Консорцио европейски консорциуми с участие на средства за масово осведомяване от Обединеното кралство, както и журналистически издружения се обръщат към нас с едно и също искане. Следователно, щом има толкова голямо желание, аз не мога просто да го затворя това досие в някоя папка и да си направя оглушки. Аз си имам специална папка с въпроси, свързани с цифровизацията и с тази папка се подвизавам из различни парламентарни комисии, Инта, Култ, ИТРЕ и така нататък. И където и да отида се шамари отнасям. Ако позволите, всеки ме критикува за нещо различно. Моля ви да не превръщате комисаря в пратеник или емисар на Европейския парламент. Тази роля я играят политическите групи тук. Аз се опитвам да получа свързани смислени и последователни предложения от различни парламентарни комисии. Може би някога в не много далечно бъдеще в парламента ще има една единствена цифрова комисия, занимаваща се с цифровизацията и в, парламент, и в съвета друга. За момента обаче нещата са доста хетерогенни и разбробени. Благодаря. Just... Само нещо да попитам за допитването по, по авторските права, платформата за допитване. Аз бих искала да попитам дали само някои сектори са привлечени за участие или всички. Аз смятам, че всички трябва да бъдат поканени за участие в това допитване до общественото мнение. Това е важно, особено ако искаме да излезем с изменения. Трябва да внимаваме да не би тези изменения да противоречат на това, което сме получили като отзвук в, в общественото проучване. По време на втория мандат на комисията на Барозо проведохме задълбочени проучвания, изискахме и експертни становища. Но по време на втория мандат на комисията на Барозо не можахме да стигнем до някакви заключения. Но информацията е на лице. В началото на нашия мандат заявихме, че ще се занимаем с въпрос. Разбира се, случаят с Google си остава – Онлайн платформите придобиват все по-голямо значение, е, откъдето възниква въпроса, трябва ли да има ясна регулаторна рамка в това отношение или да разглеждаме всеки един случай по-отделно, както правехме в миналото. Традиционните оператори заявяват, че трябва да има равни условия за всички, което означава, че трябва да се увеличи аудиторията за всички. Внимателно помислихме по това предложение. И преди три месеца решихме, че трябва да се предприемат действия. Създадохме си и ясна представа за положението и решихме да излезем с предложение през есента. Ще има един основен пакет, като заинтересованите страни могат да се обърнат към мен – на базата на проведените консултации през юни, през юли, през септември и могат да ми направят предложения за пакета за авторските права. Председателката. Всички знаем, че изчакваме резултатите от консултацията, ако имаме определени въпроси. Мисля, че и до това се отнасяше въпроса на членовете на парламента. Но ако искате да включите а, всички гледни точки, ще може ние да ви изпратим нашите въпроси. Благодаря ви, господин комисар. Сега преминаваме нататък към законодателството за преносимостта. Um, Marco Zulo, would you like to take the floor on the opinion on cross-border? Господин Зуло, желаете ли да вземете думата за онлайн услугите? Grazie Presidente. Yes, please. Okay. Grazie Presidente. Eh, Oggi parliamo di portabilità. Eh, Per renderla fruibile ai più... Благодаря ви, госпожо председател. За да имаме по-голяма достъпност до цифровото съдържание, ще трябва да направим така че това да стане възможно. Ако дойдете от Италия и си закупите диск в Белгия и се окаже, че не може да го ползвате, предполагам, ще останете недоволен. Но това се случва. Евробарометър показа, че едва 20% от гражданите използват онлайн цифрово съдържание. Много малко от тях прекарват време в чужбина. Това са всъщност най-динамичните хора в нашето общество. В случая обсъждаме положението на трансграничните работници и на студентите, които се обучават в държава, различна от държавата на происход. Мобилността на хората се увеличава, което означава, че ще имаме все повече проблеми в това отношение. Спомняте си какво беше положението с роуминга преди няколко години преди няколко години е, твърдяхме, че роминга е проблем само за едно малцинство, но се оказа, че грешим. И в момента променяме законодателството, за да вземем предвид променящия се пазар. Същото се отнася сега и до финансирането и производството на цифрово съдържание. Националните пазари съвсем не са хомогенни, между тях има езикови и културни различия. Тези различия ще бъдат спазвани, но не трябва да се стига до намаляване на предлагането. Нека да се намери баланс между тези, които закупуват цифрово съдържание – и тези, които го произвеждат. Преносимостта не трябва да се превръща в един вид европейски лиценз. Преносимостта означава достъпност. В този контекст ще трябва, може би, да разгледаме и понятието за постоянно местожителство, да помислим какви критерии трябва да се прилагат. Трябва да се уверим, че хората не посочват фиктивно местожителство. ако въведем някакъв максимален брой дни годишно, в които физическият субект трябва да пребивава в дадена а, е, държава, то тогава ще осложним ситуацията. В момента технологията се променя изключително е, бързо. А, е, преди IP адреса беше достатъчен, но сега, имайки предвид увеличената употреба на смартфоните, ще трябва да се вземат предвид и други критерии. Да се помисли а, е, дали потребителят има абонамент или не, защото ако няма, по какъв начин ще можем да го идентифицираме. В държавите членки се използват различни похвати за измерване на данните. Не трябва услуги да отпадат от пазара. Трябва да работим в това отношение. Текста, който разглеждаме в случая, не се отнася до авторските права като такива, а, като, а до правилата във вътрешния пазар. Аз съм обезпокоен, че а, е, точно тази комисия трябва да изготвя доклада, като че ли темата засяга всички потребители. Сигурен съм, че ще имаме дълга и ползотворна дискусия. Аз ще се радвам да работя с докладчиците в сянка, за да стигнем до балансиран текст, който всички да могат да подкрепят председателката. Докладчика в сянка на ЕКАРЕ трябваше да отиде на друго заседание. Така че имате ли нещо против, ако дам най-напред думата на него? Аз също ще трябва да тръгвам. Добре, заповядайте. А, Ема. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги. Господин Зулу засегна много от въпросите, които ще трябва да обсъдим в рамките на досието за преносимостта. Комисията за вътрешния пазар се занимава с въпроса, защото трябва да гарантира, че потребителите имат достъп до законово цифрово съдържание. Когато говорим за правни платформи, говорим и за правно съдържание и трябва а, да продължим и битката с, с незаконно придобиваното цифрово съдържание. Необходимо е да гарантираме, както каза докладчика, че ще има баланс в това отношение в доклада. Това е изключително важно, когато говорим за творческия цикъл. Необходимо е да има възвръщаемост, да се създава качествено съдържание. Няма смисъл да бъдем, да създадем прекалено прескриптивна рамка. Нуждаем се от творчески цикъл в този бизнес модел, за да имаме и качествено съдържание. Искаме достъп до качествено съдържание и то законен достъп. Не трябва да бъдем прекалено прескриптивни и нуждаем се от правна сигурност. Важно е да насочим вниманието си върху местопребиваването и да помислим как точно ще се проверява то. Необходимо е да го направим, защото ако вземем за пример Обединеното кралство, там почтенския код не винаги е достатъчен, защото има прекалено много хора, които живеят на дадената площ. Необходимо е да намерим добър метод за установяване на самоличността на хората да помислим какво точно може да бъде използвано като информация, имайки предвид различията между държавите членки. Трябва да помислим внимателно и за периода на прилагане. По-настоящем се предлага период от 6 месеца. Може да подкрепим удължаването му до 18 месеца до 2 години. Желаем да имаме силен доклад. Разбирам, че работата продължава. Идеята е потребителите да имат достъп до цифрово съдържание, което са закупили законно. Очаквам с нетърпение бъдещата ни работа с колегите. Благодаря. Благодаря ви, Ева Пълнова. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на комисията за добре изготвеното предложение. Харесва ми, че сте избрали регламента вместо директивата като правен инструмент. Предложението е насочено към преносимостта. Приканвам колегите да не забравят това, когато внасят изменения по текста. Текст е относително кратък и представя предизвикателствата от технологична гледна точка. По мое мнение, работата ни, задачата ни като депутати, като членове на комисията ИМКО е да защитаваме интересите на бизнеса и на потребителите. Целта на този регламент е да позволи, позволи на гражданите да получат достъп до цифрово съдържание, което са закупили съвсем законно, когато са пътували в Европейския съюз. Също време трябва да се даде възможност на бизнеса да увеличи а, пазара си, без това да води до допълнителна бюрократична тежест. Текстът ограничава възможността на бизнеса за новаторство и за предоставяне на нови услуги на потребителите. А това е изключително важно за малките компании, МСП и новосъздадените такива. Преносимостта е новата норма и трябва да направим всичко възможно, така че тя да бъде факт е, през 2017 година, което означава, че ще трябва да помислим за по-целенасочени дейности, по-бързо приемане на регламента, без да разводняваме излишно целта. Доста време измина от публикуването на това законодателно предложение и аз искрено се надявам, че ще действаме координирано в нашите парламентарни комисии, за да може да постигнем целта си. Няколко допълнителни изяснения трябва да бъдат направени в следните отношения. Това предложение не трябва да се използва за да се поправи сега действащата законова рамка за авторските права. Трябва да намерим правилния начин за бизнеса, за да може той да установява местопребиваването на потребителите. Не трябва да отъжняваме обаче това предложение, да не забравяме, че е трудно да се прогнозира как точно ще се развие технологията. Хубаво е да имаме сигурност, но не трябва да замразяваме а, изковаването на законодателството. Относно обичайното местожителство, а, това е доста минимално изискване според мен. Трябва да засилим изискването в това отношение. Трябва обаче да действаме пропорционално и да избягваме дългите определения. Смятам, че е по-важно да се насочим към проверката на местопребиваването. Относно времетраенето, най-добре е да се придържаме към определението и да гарантираме добра проверка. Въвеждането на график, според мен, ще убие принципа на преносимостта. Това са основните неща, които исках да кажа. Очаквам успешното ни сътрудничество и постигането на политическо съгласие на първо четене до края на годината. Така ще може до 2017 година да премахнем роуминга, неоправданото географско блокиране, което е изключително важно. Това е изключително важно в контекста на нарастващия евроскептицизъм напоследък. Да не забравяме, че регламент е само първата стъпка в правилната посока. Постигането на трансграничен достъп в Европейския съюз. И аз с нетърпение очаквам съвместната работа с колегите. Благодаря. Никола Данте. Грация, президенте. Е. Благодаря ви, госпожо председател. Най-накрая започваме работа по досието, а все пак то беше публикувано преди няколко месеца. Както каза и колегата Зуло, жалко е, че комисията Юри беше определена като водеща комисия, но ние ще направим всичко по нашите сили да допринесем за това важно досие. То действително е свързано с вътрешния пазар. И това лесно може да бъде установено, ако разгледаме текста по-внимателно. Като цяло подкрепям основната идея на предложението на Европейската комисия. В редица на в контекста на различните инициативи, които да гарантират изграждането на вътрешния цифров пазар, трябва да се премахнат пречките, с които се сблъскват често европейските граждани, когато се опитват да имат достъп до законно закупено съдържание в интернет, когато се намират в друга държава членка. И това предложение е първо важна стъпка напред към онова, което ние искаме, а именно премахването и на други практики на геоблокиране, които вече са единствено оправдано в 20, през 21 век. Гражданите трябва да имат достъп до е, онлайн съдържания, които са закупили в своята държава на постоянно местопребиваване, когато пътуват в останалата част на Европейския съюз. И това, ако успеем да го постигнем, ще бъде една първа значителна победа за нас. Но тази победа ще бъде още по-важна, ако вземем предвид и факта, че ромигата скоро няма да съществува в рамките на вътрешния пазар. Вярно е, че и бенефициентите на тези две постижения са сравнително ограничени в момента, но със сигурност техният, със сигурност техният брой ще се увеличи значително през едните няколко години. Важно е също така да гарантираме, че това предложение няма по никакъв начин да повлияе на режима на авторските права. И именно това всъщност е основната цел в намирането на доброто равновесие в това предложение. Предоставянето на услуги се смята, че се осъществява в държавата по постоянно местопобиваване на абоната. Така че може да подкрепим предложението на Европейската комисия, но ще трябва също така да доизчистим някои от подробностите в текста, за да може той да стане възможно най-ясен и лесен за прилагане. Смятам също така, че е важно, че предпочетохме регламента пред директива. пак казвам, има някои елементи, които трябва да бъдат доуточнени, като например определението, което се дава на понятието му постоянно местопребиваване и страна на престой. Трябва също така да се уточни и задължението, което се трябва да предоставя доставчик, разпоредени в член 3. А по въпроса за датата на влизане в сила на регламента, смятам, че а, трябва да се стремим за в срок за влизане в сила на регламента 2017 година, за да съвпадне то с премахването на роуминга. А е възможно, да, за да може да влезе в сила регламента, да се променят някои от условията, в които се предоставят услугите. Убеден съм, че последните няколко месеца ще намерим необходимите решения, за да, подреб, за да подобрим и да допринесем от наша страна това предложение, което трябва да бъде подкрепено. Um, Morten Lockhart. Господин Локхарт не е тук. Um, so who else wants to be? Кой друг иска думата? Uh, sorry. Dita for Morton, is that right? Дита Шаранзова има думата. No, it's okay. Uh, thank you. Uh, I think I от името на АОДЕ. Благодаря ви, ще бъда лаконична, подкрепям голяма част от доводите, изложени от колегите. Бих искала да благодаря на комисията за това предложение. Рядко ни се случва да получаваме законодателни предложения с 8 члена и 8 страници дълги. Ако погледнете погледнете повечето предложения, в които има по 90 члена и 100 страници дължина, мисля, че комисията се справя много добре и предлага един много сбит, много конкретен законодателен текст и в качеството на докладчик в сянка ще се опитам да защитя, доколкото е възможно, това предложение. Имам само няколко технически изменения. Първото е по член 3, параграф 3. Там се иска доставчикът на услугата да информира абоната за качеството на поставената услуга за оно съдържание в случаите да се в друга държава. Това би трябвало да е заложено в договора, който сме определили в член 2. Но как това ще се случи в параграф 2, извинете. Но как това може да се случи в някои случаи за доставчиците може би ще бъде много трудно да могат предварително да направят оценка на качеството на предоставената услуга в други държави. Така че може би трябва е малко да спешим редакцията с когато е възможно или в рамките на наличните данни. Член четвърти като цяло подкрепям основната идея, но смятам, че имаме нужда от един параграф, който ясно да показва, че трябва да има възможност доставчика да предоставя достъп и до съдържание, което е законно достъпно в държавата на престой на абоната по време на си престой, ако поиска подобни. Предлагам също така да се добавят още е, три параграфа в член 4 и член 7. На първо място трябва да се отбележи, че пром... евентуални промени в договора, последвани от послед... проистичащи от влизане сила на този регламент, не би трябвало да дава право на отегляне на една от двете страни от договора. Трябва да се има предвид предвидимостта на договора. но трябва да се даде възможност на абоната да се откаже от планиносилността като част от а, а, договора. Освен това, трябва да се гарантира, че сама по себе си влизането в сила на предимостта не бива да бъде повод и право за отегляне на абоната от договора. Целта на това предложение е да гарантира по-голяма сигурност за потребителите, но не бива да се използва това предложение като извинение или повод на, за злоупотреби, като например да се използва като, из, като извинение да се сложи край на договор от даден на потребител. Трябва също така да си има предвид таксите, които се а, налагат всъщност не трябва да се допуска увеличаване на цената на услугата, защото се въвежда преносимостта, тъй като преносимостта не трябва да бъде допълнително доплащана услуга. Благодаря ви. Има ли представител на Обединената левица? Някой иска вземе думата от а, зелените? Юлия Реда. Благодаря ви, госпожо председател. Смятам, че основното преимущество на това предложение е, че е напълно непротиворечиво и това действително, според мен, е един много голям комплимент, защото говорим за тема свързана с авторските права и а, действително в комисията този път се свършили отлична работа. Представят ни едно много сбито и непротиворечиво законодателно предложение, което разрешава един много конкретен специфичен проблем. Става дума за хора, които вече е, законосъобразно са закупили услуга и искат да имат право на достъп до тази услуга, когато се намира в друга държава, членка на Европейския съюз. Това е напълно важно, но не бива да забравяме, че това предложение не разрешава проблема с географското блокиране като цяло, защото много хора постоянно се оказват, че са от грешната страна на границата и а, за това с нетърпение очаквам общо предложение на Европейската комисия в това отношение. Бих искала да благодаря на докладчика за това, че вече започна активно разискване и включително и с, с останалите парламентарни комисии, които работят по това досие. Тук всъщност няма много, промени, няма много нужни промени по самото предложение. Може би да се научи няколко доуточнения, които спомена Дита Шаранзова. Аз също бих предложила да обмислим и добавянето на един параграф за механизъм за наблюдение, такъв към момента изобщо не е предвиден. В оценката на въздействие, изготвена от Европейската комисия, се твърди също така, че предложението би трябвало да бъде преразгледано след 5 години. Това може би трябва да се спомене някъде и в самия законодателен текст. Като цяло ми се струва, че определенията, които се предлагат в това предложение, са много разумни. Не смятам, че има нужда да се налагат времеви ограничения на приносимостта, например, но мисля, че всички колеги споделят това виждане. Известно съм притеснена от предложението от страна на съвета да се въведе елемента за необходимостта абоната да се връща редовно в а, страната на пребиваване. Мисля, че ако това се разпише в текста, то ще трябва да се, лицето да се връща редовно в а, страната си по пребиваване, това значи, че доставчика трябва да проверява този факт. А комисията като цяло е много внимателно е редактирала предложението така, че да няма никакви проблеми свързани с защитата на личните данни. Тоест няма нужда доставчика непрестанно да проверява къде се намира абоната и трябва много да внимаваме да не променяме определението на обичайно местопребиваване, така че да се изисква да се наблюдава къде пътуват гражданите из Европа от страна на доставчика на услугите. Мисля също така, че може да се доизясни как точно и при какви условия доставчиците могат да проверят коя е страната по местопобиваване при случай на закупуване на услуги. Мисля, че най-простият и достатъчен начин е да се провери банковата сметка на абоната. Ако когато чуя някой, който казва, че това е, може да се заобиколи лесно и хората могат да започнат да отварят банкови сметки из цяла Европа, за да избегнат приносимостта, мога да ви кажа, че днес всъщност е много по-лесно да си купите един VPN и да преодолеете приносимостта, отколкото да си отворите банкова сметка всяка държава членка на Европейския съюз. Така че нека да не забравяме пропорционалността на изискванията, които залагаме за доставчиците. Така че смятам, че заплатените услуги, проверка на страната, в която е банковата сметка на боната е достатъчна. А за неплатените услуги, т.е. свободните услуги, които ще бъдат обхванали в регламента, а, мисля, че е разумно доставчика да има право да установява место постоянното место, страната на постоянното местопребиваване на абоната по разумен начин. Надявам се, положението може да влезе в сила още до година. Благодаря ви. Кая Кала си има думата. Много ви благодаря. Вече беше казано голяма част от това, което аз исках да кажа, но бих искала да подкрепя Юлия и последното, което тя каза. Смятам, че трябва да бъдем много внимателни и да гарантираме, че носителите на авторските права не води до злоупотреби от страна на доставчиците и постоянни проверки къде се намира абоната. Не искаме също така да се стига до постоянно следене на IP адресите от страна на доставчиците. Така че се надявам да не се стигне до проблеми с а, разпоредбите за защита на личните данни. Не съм много сигурна за банковите сметки, не съм много сигурна как точно действа би действала една система, но със сигурност трябва да разгледаме това предложение като една възможност да се избегнат злоупотреби с лични данни. Благодаря ви. И последното, което искам да кажа малко е това, което казах преди малко и на господин комисаря, а именно да припомним, че една от целите ни е да гарантираме, че потребителите имат достъп до възможно най-разнообразно съдържание. Проблемът е, че ако а, не изготвим добро законодателство, всеки ще може да пренаси навсякъде съдържанието, което е закупил, но пък ще има много по-ограничен избор на такова съдържание, така че трябва да гарантираме и по-разнообразно съдържание. Мисля, че имаме представител на комисията. Искате да вземете думата? Thank you for coming. Uh, and Andreas would uh, come, but come in Maria first. Искате ли да вземете отношение? I don't think... Благодаря. Аз не смятам, че има кой знае какво да ви кажа на този етап. Мога само да ви благодаря. Благодаря за положителната реакция, за която проявявате и да ви уверя, че сме на ваше разположение ако имате нужда от помощ, пояснение и така нататък. Аз не смятам, че трябва да ви припомням да ви, не смятам, че трябва да ви напомням, вие си знаете достатъчно добре, че авторските права са, разбира се, най-напред свързани с защита на потребителите. Потребителите трябва да имат право да ползват съдържанието, което законно са придобили, е, където намерят за добре. Следователно, пропорционалност е основната характеристика на нашия подход към преносимостта. Преносимостта е важно, особено в днешните времена, където нашите съграждани непрекъснато се придвижват от точка А до точка Б. Наистина, важното тук е, че директивата се стреми да задоволи различните потребности на различните граждани от различните части на Европа. Благодаря. Андреас. Андреас Шваб. Благодаря, господин председател. Нямам кой знае какво да добавя. Благодаря на докладчицата в Сянка за това, че обясни толкова ясно позицията на групата на Народната партия. Всички осъзнаваме, че светът се променя. И за това и услугите, предоставяни онлайн в Европейския съюз, също се променят. Комисията току-що каза, че този въпрос с приносимостта е свързан с, авторските права, но и с вътрешния пазар. Това е всъщност пример за резултатно действащи трансгранични услуги, предоставяни онлайн. Предвид, например, музика. Да не забравяме обаче, че във всеки един момент от тази транзакция има две страни – потребител и потребител-купувач и фирма-продавач. Но често забравяме, че продавачът продава продукт, сътворен от някой друг от автора. Тоест, по този начин ние с текста на директивата се намесваме и до известна степен в взаимоотношенията между автора и неговия дистру, дистрибутор. С други думи, освен дистрибутор-потребител, има и друга връзка. Тук автор и оригинален текст. Е, дадоха за пример футболът. Може би в този конкретен случай няма да могат да се предоставят във всеки един момент трансгранично права за предаване. Това се практикува, например, с някои интернет платформи, в случая с, премиер Лиг в Обединеното кралство. Mittleren Staaten wegfallen. Висшата лига на Обединеното кралство. Друга е съществена разлика е съществуващата между малките и средно-малките държави. Някои оферти, някое онлайн предлагано съдържание ще изчезне – аз самият не съм от държава средна по размер, но знам, че други държави могат да не намерят изход за финансиране. Благодаря. Sì, molto velocemente. Марко, благодаря за думата. Само да подчертая още веднъж, че аз самият съм много ангажиран с тази идея, че потребителите, дребните, потребителите на дребно да могат да продължават да ползват услугите след въвеждането на директивата. Може би трябва да проведем статистическо проучване на административните разходи, които ще породи тази директива. Благодаря. Председателката, трябва да работим бързичко от тук защото срокът е кратък. Крайната дата за становището е 25 май и изменение 24 е юни, за да може да се гласува в пленарна зала през септември месец. Ще го, ще го обя... доустановим, ще го до определим на заседание на координаторите, но не на сега. Това, което сега ще проведем, а следващото. Благодаря. И така минаваме към работа на координаторите. Благодаря. С това приключва преводът на български.